ще трябва да обявим някои неща. Sinnvoll nutzen. Bis dahin wird vielleicht auch die Zahl der äh, Mitglieder dieses Ausschusses sich so relevant erhöht. След заседанието на координаторите вчера имаме какво да съобщим. Мисля, че можем вече да започнем. Достатъчно вече сме се събрали. Вчера редица докладчици назначихме във връзка с доклада и участие на господин Цвеска. Също а, становището за европейския прокурор а, остава при социалистите, може би госпожа Кастекс, не е ясно. Също така а, сътрудничеството в а, правосъдната сфера а, беше разпределено а, госпожа Гало. Становището становищата и докладчиците. Това беше от вчера. После от януари 2014 има редица изслушвания, които ще проведем. Всичко това а, е свързано с а, а, различни елементи, свързани с търговията, а, през океанската, правата на акционерите. Също така се обърнахме към правната служба по отношение на нашите проблеми, свързани с получаване на информация от Европейската комисия за изследването на европейското законодателство и правната служба очерта възможностите от юридическа гледна точка, с които разполагаме. И ние решихме, че господин Балдесари, който водеше делегацията до Китай, ще изготви доклад за това посещение в Китай и също така ще видим дали не можем да изведем някои заключения, които бихме могли да изпратим под формата на писмо. Още нещо сравнително ново. Докладчиците в Сянка ще а, бъдат публикувани на сайта на парламента, на комисията ни. Не работи той както трябва и помолихме секретарията да актуализира по-редовно. Това беше обсъдено вчера на срещата на координаторите. Сега преминаваме към точка 10 а именно обмен на мнения с комисията по отношение на следващите стъпки за договора за ограниченията в авторското право и изключенията за незрящи и хора с увреждания а, това е тема, която аз много, а, на която много държа. Радвам се, че имаме представител на комисията. Радвам се, че а, сме изготвили добро становище от страна на парламента, за да защитим правата на незрящите, а, слепите по отношение на достъпа на информация и а, нашето културно наследство. Хубаво е, че ще подобрим ситуацията във връзка с техния достъп. Парламента доста а, постигна в това отношение и а, сега, макар да е изненадващо, тъй като не беше ясно до края, имаме този договор с Маракеш. От Маракеш, който отчита на нуждите на хората с увреждане на зрението и слепите. И така знаете, че що се отнася до тези международни споразумения, винаги възниква въпроса за влизането в сила. А, всички тук са се борили за тази тема и за това ще бъде важно да няма забавяния в процеса на ратификация. Напротив, именно сега трябва да кажем, взели сме решение и това е едно от изключенията в авторското право. Има и национални изключение. Това ще бъде на европейско равнище и трябва да го приемем. И така върви процеса след това ратификацията, включително от парламента. Разбрахме обаче, че има известни смущения и има опити да се забави процеса. Никой не знае и не може да разбере, чи би бил интереса да се забавя такъв процес. Това са невалидни интереси, трябва да бъдат отхвърлени на страна. Става, хора, става въпрос за хора с увреждания. Решили сме да работим за техния достъп, трябва да го направим. И а, това, което аз съм оформила, са няколко ключови въпроса, на които да отговорим. Що се отнася до процеса на ратификация, той предстои. Там има редица стъпки, през които трябва да минем. Редица съображения, свързани с ратификацията, като например принципа, според който се определя. Нещо друго, което може би знаете, президентът на Съединените Американски щати Обама вече се е подписал, така че остава Европа да свърши необходимото. И въпросът ми е, какви са конкретните стъпки, какви е, какъв е времевия график на това, което трябва да предприемем и кои са силите, които работят срещу това навременно ратифициране. И при положение, че ние сме взели ясна позиция като парламент, как можем да подпомогнем този процес, как можем да направим така, че той да се осъществи колкото може по-бързо. Благодаря. Благодаря, госпожо Лихтенбергер, господин Брат за комисията, но всъщност преди това господин Белингер, заповядайте. Луджи Берлингер. Okay. Dann Frau Martin-Breit, bitteschön. Заповядайте, господин Берлингер. Всъщност предпочитам да се изкажа след комисията. Благодаря, господин председателю. Искам да ви кажа докъде сме стигнали с ратифицирането на договора от Маракеш. Госпожа Лихтенбергер попита за конкретните действия, които предприемаме. Необходими са две действия, но най-напред ще кажа, че комисарят Бърние е твърдо решен да направи тъй, щото договорът да бъде подписан и ратифициран максимално бързо. Първото, което което трябва да свършим е подписването. Това е много важно политическо действие, тъй като заявява намерение за последващо ратифициране. За момента пет държави членки са подписали договора и излъчваме много ясни послания към всички държави членки да подпишат този договор максимално бързо. 57 държави са подписали вече, включително САЩ, както току-що каза госпожа Лихтенбергер. Значи, за да можем да подпишем ние, се нуждаем от разрешение от съвета. Така че се подготвяме вътрешно и изготвяме проект на такова разрешение. В момента се извършват вътрешни консултации между отделните служби в комисията. Е, те трябва да приключат на 11 ноември. И тогава ще имаме готовност това искане да го сложим на масата на е, заседаващите в съвета ако то бъде одобрено, ще можем да подпишем. И ние много се надяваме, че ще успеем да подпишем в началото на следващата година. Опитваме се, когато сключим договор, да го подпишем до една година от сключването. Второто действие, вторият етап е ратифицирането. Вече извършваме анализ на законодателството на държавите членки, тъй като те са се задължили да изпълняват ангажиментите си, проистичащи от договора. вече са предприяти необходимите действия чрез изменение на директивата за авторското право, но държавите членки са на различен етап от въвеждането на тази директива. Някои са приспособили законодателството си за хората с зрителни увреждания, но не и за хората с дислексия. В други държави членки положението е различно. Значи, трябва да се види дали държавите членки ще дадат повече ускорение на ратифицирането или ще действаме на ниво Европейски съюз чрез нормативен акт на съюза, защото основната цел е трансграничен обмен. И това е решение, което в момента се разисква с държавите членки. Ако се ориентираме към нормативен акт на ниво Европейски съюз, трябва да работим по него следващата година, за да е готов проектът до края на годината. Това са конкретните стъпки. Още нито една държава членка не е ратифицирала договора. Трябва да сме съвсем наясно. Една стъпка е подписването, следваща стъпка е ратифицирането. За да има ратифициране, трябва да има вътрешно законодателство, което да изпълнява ангажиментите по договор. Значи трябва да има съответствие с договора и съответствие с изключенията от авторското право, които този договор допуска. До тук сме стигнали. Значи най-напред трябва да гарантираме, защото всички държави членки да подпишат договора, защото само пет са подписали. Ще подпишем ние след като ни позволят, но Европейският съюз и 28-те държави членки трябва да подпишат и след това следва етапът на ратификацията. Значи кога може да стигне това до нас, тъй че и ние да ратифицираме, защото ние можем да излъчим сигнал на сравнително ранен етап. Сега ще дам думата на Луиджи Берлингер. Да, благодаря, господин председател. Само секунда, казва председателят. Искам да чуя въпрос, е, отговор на въпроса си от страна на комисията. За подписването на договора парламентът няма нужда да се намесва. Съветът позволява на нас да извършим подписването и ние го извършваме. За ратифицирането на договора вие ще трябва да бъдете снабдени с проекта на комисията този проект ще бъде внесен в съвета и съветът ще трябва да ни даде разрешение за ратифицирането. Обаче за тази цел съветът трябва да знае дали ние ще внесем нов проект за нормативен акт или ратификацията ще бъде извършена на основата на действащото право на Съюза. Следващото, което трябва да се има предвид, че е, едновременно трябва да се извърши ратифициране от 28 е, държави членки и от е, Европейския съюз. Не става дума за материя от наша изключителна компетентност. Държавите членки ще атакуват една такава позиция. Значи ние трябва да ратифицираме едновременно с всички 28 държави членки. Председателя, Добре, сега Луиджи Берлингер и след това Ева Лихтенбергер è singolare che, eh, lasciatemi fare un'osservazione, è singolare che un paese grande come gli Stati Uniti, con gli enormi problemi che ha, sia stato così rapido. Една държава не може толкова бързо да ратифицира. След това се наслагва нивото на Европейския съюз а държавите членки без друго се бавят, някои от тях. Днешната дискусия не е свързана с правата на хората с дислексия или с зрителни увреждания. Това е предмет на този международен договор, който е на възможно най-високо равнище, тъй като то е споразумение между народи, между държави, далеч извън Европейския съюз. Значи, ако говорим за график, мисля, че трябва да се положат огромни усилия. В Маракеш стана нещо, на което не бяхме се и надявали. Аз, който се занимавам доста отдавна с тази материя, съм от хората, които не можаха да повярват на това, което се случва. Не можехме да повярваме, че е, спечелихме тази битка в Маракеш. Това бе битка е, за слепите хора, за хората с различни зрителни увреждания и това бе битка, която водихме почти сами. За това наистина трябва да окажем натиск на комисията, за да действа тя решително. Толкова дълго стояхме. Сега и комисарят лично е решил да играе възможно най-положителна роля, за да доведе процесите до край. Затова смятам, че наистина процедурите трябва да бъдат рационализирани. Трябва да се а, говори на висок глас да се отправи много ясно послание до съвета, защото там като че ли някаква спирачка се удря. И мисля, че сега сме изправени пред голяма възможност, както бе казано, Барние стои зад инициативата, комисията върши работата си и възможността е в това Европейският съюз да се превърне в двигател на това, което правят държавите членки. Затова нека е, да направим всичко възможно за подписване и бързо да стигнем до ратификация. Тук е, има едно голямо опасение – чрез тези изключения за хората с зрителни увреждания, имам предвид изключенията от авторското право, ще започнат едни процеси, които нямат нищо общо с тези лица и е, които ще трябва да бъдат преодолявани по друг начин. Затова всички трябва е, да е, работим цялостно върху авторското право и върху изключенията от него за лицата с зрителни увреждания. Защото ако започнем сега една процедура, свързана с авторското право на собствено основание, цялата процедура ще бъде забавена. Благодаря, госпожо Лихтенбергер, имате думата. Благодаря на комисията за предоставените ни сведения. За мен обаче те не са удовлетворителни поради една проста причина. Няма нито една разпоредба, която да ни задължава да чакаме и последната държава членка да бъде убедена. Ние не можем да представяме това европейско законодателство пред държавите членки, за да се конкретизира договора. Имало е преговори по договора, комисията е водила преговорите, Пете държави членки вече са подписали договора и аз искам да разбера как можем ние да се намесим, ако изобщо нашата намеса представлява интерес за вас? Вие казвате, ние не подписваме нищо. Какво обаче можем да направим? Това е първият ми въпрос. Вторият ми въпрос. Не, в никакъв случай не става въпрос за да чакаме още 15 години, докато се промени европейското право по отношение на авторските права и в последствие да се определят изключения. В никакъв случай е, на лице е договор, е, ясно е, е, че това е договор, сключен е, със страна, от другата страна на Атлантическия океан. В Европа обаче това като че ли не се разбира в момента ние се занимаваме е, с един е, измислен конфликт за правата на децата и как е, да се определят правомощията по този въпрос. Бих искала да ни дадете тази възможност, която се предоставя по силата на достъпа до културното наследство за хората с увредено зрение. Би било срам за Европейския съюз да не се прави нищо и никой няма изобщо да може да разбере е, смисъла на подобен подход. Ако сега е, с помощта на комисар Бърние, който пое личен ангажимент, който прояви е, личен ангажимент към този въпрос, ако след като е подписан международен договор и който е положителен по своето естество а, положителните международни договори са много редки. Ако сега а, ние предизвикаме необясними закъснения поради правомощия и ако вследствие на това се забави приложението на договора, вече трябва да попитаме с кои държави членки да влезем във връзка, към кого да се обърнем. Изобщо какво да направим, за да привлечем вниманието на хората в тези държави членки. Освен това искам да знам и кои са подводните рифове. Няма причина, поради която ние като парламент да чакаме до последната минута. Това е недопустимо. Лично аз е, съм участвала в конвента, когато се изготви Лисабонския договор. Аз познавам правната ситуация. Мисля, че тук има някакво крайно отчетене на договора, следствие на което се поставя спирачка върху приложението на международен договор. Това е позор за всички истински позор за всички и ви питам как ще обясните това на хората. Ще им кажете, е, има международен договор, ние сме в Брюксел и сега воюваме да разберем е, кой ще е, го подпише. Това е недопустимо, трябва да упражним натиск и, е, и трябва непременно този договор да влезе в сила, да се види какви са предвидените процедури, каква е правната дефиниция, която вие давате. Е, за ратифициране. Благодаря, господин председател. Първо отговор на въпроса с това кой е подписал и кой не. Нека бъда пределно ясна. Има два различни правни акта. Единия е за подписването на договора, а другия за ратификацията на договора. Никой не е ратифицирал все още договора. Повтарям, нито една държава, нито Съединените щати са ратифицирали до момента. Подписали? Да. Както казах, 57 държави са подписали от а, Европейския съюз следните. Кипър, Дания, Литва, Люксембург и Обединеното кралство. Така че отговорът на вашия въпрос за това към кого трябва да се обърнем, кого трябва да убедим, това са оставали, останалите 23 държави. Ето това ви е домашната в близко време. Всичко това е достъпно като информация на интернет страницата WIPO. така че първия, първата стъпка е натиска. Подпишете а, и след това, а, съвсем скоро след това, да се разреши на комисията да подпише от името на Европейския съюз. Трябва да им кажем да не създават проблеми, да дадат тази авторизация на Европейската комисия за подписване. След това стигаме до ратификацията. И там има нещо, с което съм напълно съгласна с госпожа Лищенбергер, а, а именно, че нямаме правомощия тук. А, а, нещата отиват а, доста отвъд работата на комисията. Тук обаче няма нищо общо ситуацията с а, този договор. И съм съгласна с вас, че може би си струва да направим а, изключение с този договор. А, съвета води тази борба от а, Лисабонския договор. Винаги съвета казва, това е наше правомощие и комисията ще каже, не, не, не, това е наше правомощие и тук а, има. А, наистина голямо значение дали 28 плюс една или само една държава подписва. Така че това е решение, което следва да бъде взето, решение, което трябва да бъде намерено, за да се процедира към ратификация. Това е проблема. Така че, това, което вече казах. Нашата оценка е, че при всички случаи, или на ниво държави членки, или на ниво Европейски съюз, нещо трябва да се а, пре, приеме. Дори и да става въпрос единствено за това да се обхване дислексията на ниво държави членки. А, така че а, вариантите са тези, които описах. Чисто и просто можем да предложим законодателство, което обхваща а, тази част. Госпожа Лиштенбергер трябва да уточня. А, никой не би трябвало да а, се предлага каквото и да било преди ратификацията. Това е процес, след като а, приключим с целият етап на ратификация. Не може да чакаме а, докато а, целият Европейски съюз, всяка една държава има законодателство, покриващо нуждите на изпитващите се при четене на букви или дислексия. Не можем да изчакваме до периода чак след това. Може би не съм чула добре, ако не, дайте ми пример, но не съм чула какъвто и да било пример за това, че става въпрос за предварително а, условие за подписването или ратифицирането. Това е момента, който не разбирам а, знам, че накрая, разбира се, след този процес трябва да има приложение и осъществяване на ниво държави членки. Но това не е предварително условие преди подписването и ратификацията. On, on the ratification. And again, is... Комисията по а, ратификацията. Отново става въпрос за решение, което трябва да бъде взето и то е в ръцете на държавите членки. Трябва да вземем решение дали има нужда от европейско законодателство или не. Защото ако има нужда от европейско законодателство и дори това е единствената нужда, единствено а, под, подпис от страна на Европейския съюз от името на 28-те държави членки, това е което трябва да направим това е решението, което а, трябва да вземем. Другия вариант е Европейския съюз нищо няма да прави, държавите членки ще ратифицер, ратифицират и след това ще осъществят, а, приложат законодателството. Но трябва да бъде взето решение дали а, ще бъде ратифицирано от страна на Европейския съюз или от всяка една от 28-те държави членки. Това е решението, което трябва да бъде взето. Но дори преди него трябва 23 държави членки все още предстои да подпишат. Non possiamo scendere in molti di questi. Tutte le decisioni a questa Не мисля, че можем да навлизаме в подробностите. тъй като е, нашата комисия си има предели. Да, държавите членки трябва да подпишат. Това е посланието. Сега не трябва да водим спорове. Не трябва да водим спорове за това дали да е, се работи на ниво Европейски съюз или сме на ниво компетентност на държавите членки. Не, Нека да не започваме такива спорове с участието на всички институции. Необходимо е тук да се демонстрира политическа воля. Така че за 17 декември да помним, че ще има проява, организирана от евродепутатите и от външни организации, за да се окаже натиск върху представителите и на цяла Европа, и на отделните страни. Нека да действаме максимално бързо. В момента това трябва да бъде наша водеща инициатива за улесняване на хората с увредено зрение. Благодаря, госпожо Лихтенбергер последен въпрос. Всеки път казвате, ние решаваме. Кого имате предвид? Комисията, съвета? Парламентът има ли право да разбере кого имате предвид или ще си седим на тъмно? Използвате местоимението «ние», но на нас не ни е ясно кои са ние. Значи, казват, те, че трябва да се упражни натиск за подписване. Съгласни сме, но не сме съгласни с по-нататъчната процедура. Не сме съгласни, че първо трябва да изясним дали се изисква реформа на авторското право на ниво Европейски съюз. Знаем, че в момента се извършва частична реформа – смесена ли е процедурата или не? Или ще се развива на ниво държави членки? Кои са тези ние? Ние ли ще вземаме решението или не? Това трябва да знаем. Също искаме да чуем ясно как ще се развива всичко във времето. Пет години се борим да извоюваме тази възможност. Най-сетне извоювахме минимални подобрения в полза на хората с зрителни увреждания от гледна точка на авторското право. И сега изведнъж се оказва, че започваме да проявяваме предпазливост. Искаме да знаем кой натиска с крак спирачката. Защото всичко това се отразява върху имиджа на Европейския съюз като организация, способна да приема оперативни решения. Представителят на комисията. Благодаря съвсем ясно е, че тук а, първите, които трябва да ратифицират са държавите членки, защото говорим за смесена компетентност. Значи, или сме в хипотезата на смесена компетентност, или в хипотезата на изключителна компетентност на държавите членки. Това не е ясно все още и, както казах, не след дълго ще се развие институционна борба по този въпрос но трябва задължително да гарантираме ратифициране от държавите членки. Щом те ратифицират, тогава всичко ще се развие бързо, но първо ни трябва тяхната ратификация. Ние не можем да ратифицираме без държавите членки да са съгласни с наша ратификация. За ратификация комисията приема проект, който внася в съвета. Вие имате право да изразите съгласие или несъгласие с този проект ние сме длъжни да получим разрешение от съвета за ратификация. Тоест, ние не можем да ратифицираме, ако съветът не ни разреши. Първият въпрос, който обсъждаме с съвета и държавите членки, бе дали ще се нуждаем от законодателство на ниво Европейски съюз за въвеждане на договора или трябва да има законодателство на ниво държавите членки за въвеждане на договора. Това е важна дискусия с оглед на ратификацията. Не, ако искате да ратифицирате, това означава, че сте готов да изпълнявате задълженията си. Не можете да ратифицирате и после да кажете, ами не ме интересува какви задължения съм поел. Значи, първо трябва държавите членки да ратифицират и след това те трябва да позволят на комисията да ратифицира.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 аз е, нямах намерение да се намесвам в тази дискусия. Искам само да изразя вашата подкрепа по всичко, което казахте. Искам обаче да задам въпрос на комисията. Какво правите, за да насърчите съвета и председателството, за да накарат страните да ратифицират договора? Ние не можем да стоим на страни и да гледаме. Трябва по някакъв начин да окажем е, натиск. Е, председателя, да, давам думата на Мартин Харт. Не, а не, всъщност представителката на комисията. Какво, това, което сме направили, ние сме отправили послание към държавите членки и до съвета. Е, съвета работи след срещата в е, Маракеш. Ние не искаме да се срещаме с съвета отново, защото сме водили преговори на различно ниво. Единствената среща, която се проведе, това вече беше на масата. Това е единственото, което сме направили, за да ускорим е, подписването. И второто, което сме направили, ние самите да сме готови за подписването. Така че в момента сме поставили поставили на масата молбата за подписване. Заявили сме, ние сме си свършили, ние сме си написали домашното, докато вие не сте си написали домашното по подписването. Това е което сме направили до сега. Председателят, председателят, доколкото разбирам, първо, всички трябва да подпишат и когато всички подпишат, е, тогава ще има комунике на комисията е, за ратифициране. Това комунике трябва да се приеме, но е, трябва и националните парламенти да се влезат в правомощията и съответно да ратифицират договора. Едва тогава е изготвен законодателния акт. Ако правилно съм разбрал, това е целият процес. Но следващия етап е подписването от всички държави членки. Госпожа Лихтенбергер има думата сега. Да. Кратка забележка. Мисля, че сме стигнали до точка, на която е, трябва нашата комисия, нашата правна комисия да е, отправи въпрос до съвета какви са настоящите проблеми, защото процесът се оказва много мъчителен. Председателят аз не виждам ясно какво още можем да направим ние пред съвета. Във всички случаи обаче трябва да продължим по дневния ни ред. Е, приключихме дискусията по 10 точка. Сега се връщаме на 5 и 6 точка от дневния ред. Става въпрос за марката на общността. Благодаря, господин председател. Надявам се, че няма да напуснете залата. Добре. И така, отново искам да благодаря на всички колеги за внесените изменения. Е, както знаете, още не е готов превода, така че няма да мога да навляза в е, подробности по всички ваши предложения. Така или иначе обаче искам да направя някои общи забележки във връзка с броя на предложените изменения от депутатите. Първо искам да е, започна е, с правилниците, може би с регламентите. Може би много от вас са забелязали, че лично аз съм внесла изменения. Вероятно виждате, че те засягат е, техническото приложение по решението, което взехме миналата седмица за делегирани актове. Така че не, не искам да не ви разочаровам, че има толкова много изменения от Сесилия Викстром. Искам от все сърце да благодаря на Нина Лоя, която е, е, е юрист-лингвист, а също така искам да благодаря и на секретарията за неоценимата помощ при изготвянето на измененията. Колкото до измененията, които остават, искам да се спра на тях е, група по група. Виждам, че много от вас е, са предвидили изяснение, е, че е, марката на общността не трябва да нарушава свободата на словото и основните свободи като цяло. Това са изменения на Кристиян, Бернат Рапкай и Панцери. Аз мисля, че много внимателно трябва да разгледаме тези въпроси. Колкото до въпросите свързани с приложението, искам да започна с един горещ картоф. Това е съвместимостта. Знам, че някои искат да отстранят цялата разпоредба, предложена от комисията, за да може митниците да иземват стоки в случай дори когато стоката не е предвидена за търговска цел. Бих искала да кажа, че аз не искам тази разпоредба изцяло да се отстранява. Разбирам обаче от вашите доводи, че основната грижа е да няма е, успореден внос. Успоредният внос трябва да се предотврати аз споделям тази амбиция и се надявам да постигнем общо разбиране по разпореждането за иземване е, на фалшифицирани стоки. Е, да е, не се създава възможност за незаконна европейска търговия. Аз виждам, че ви изменяте член 50 от регламента и съответния член в директивата. По втория въпрос, свързан с приложението във връзка с, с транзитни стоки и лица, това е един, който искам да се спрем по-подробно с докладчетите в Сянка, за да се намери балансирано решение. От една страна борба срещу фалшифицирани стоки, от друга страна защита на законната търговия. И ние трябва е, да е, дадем същински гаранции за е, транзита на генерични лекарства. Аз съм обсъждала с неправителствени организации въпроса за генеричните лекарства. Заедно с Ребека Тейлер аз предложих изменение, за да се има предвид единствено потенциална ситуация, която аз в момента откривам там, където генерични лекарства са били блокирани предварително чрез въпроса за марката. Това са така наречените международни е, е, наименования, които не отговарят на е, собствеността. Тоест, това е едно съкръщение, което се поставя върху котията на генерични лекарства и които в някои случаи могат да бъдат сходни с регистрирани лекарства. Това е един от въпросите, който искам да повдигна. И накрая искам да благодаря на Агата, която на колега, който в момента отсъства. Благодарим за изяснението, че тази разпоредба не е, нарушава изискванията на Европейския съюз във връзка с е, Световната търговска организация и с е, споразуменията ГАТ. Благодаря на Кристиян Мариел и Тадеуш, които предложиха изменения по митническите процедури и макар и изцяло да ви подкрепям по същество, изпитвам известни съмнения във връзка с това дали пакета по търговската марка е правилното правно основание. Аз е, лично смятам, че някои разпоредби поне е, частично трябва да бъдат включени в регламентите за митниците трябва да сме сигурни дали се покриват или не, а ако не, трябва да се направи нещо, но е, предоставим на вас да решите. Колкото до обхвата, имаше някои колеги, искат да се разшири обхвата на закрилата с много нови предложения. Е, аз не съм изцяло отрицателно настроена към такова предложение, но искам е, различните авторски права да имат различна правна защита. Например, всички дизайни са покрити от Европейската закрила на дизайна. Е, функциите не са изцяло покрити. Мисля, че при патента и при дизайните закрилата е защита. Е, е, защитата е различна. Е, търговските марки могат да бъдат безкрайно валидни, но толкова доколкото се използват вътре в Европейския съюз. Трябва да внимаваме да няма припокриване, защото може да се наруши баланса между различните авторски и интелектуални права. Колкото до въпроса с управлението, има някои много хубави предложения от много колеги, а също така и някои предложения, които са сравнително близки до това, което аз предлагам в проекто доклада. Бернард и Мариел, например, са предложили гъвкав начин за корпоративни проекти между национални независими агенции. Аз съм за според мен е, е много интересно това, което предложи Бернат Рапкай за въвеждане на омбудсман и арбитражни служби. Аз мисля, че това би била много добра подкрепа към агенцията. Искам обаче да навлезем в подробности, след като получим пълния превод на измененията а всъщност той току-що се подписва. Исках, току-що ти изказвам благодарност, Бернар, за някои твои изменения. Някои твои изменения са чудесни. Имаше и много интересни предложения от колеги за последващо хармонизиране на националните процедури в директивата, е, както и някои нови технически изменения, по които в момента няма е, да взема отношение в подробности, защото трябва да ги дообмисля. След е, първото четене на всички изменения, аз е, мога накратко да кажа, че съм оптимистично настроена. Надявам се нашия амбициозен график да се запази. И като докладчик ще направя всичко необходимо, за да предложа компромиси по въпроси, е, по които можем да постигнем съгласие. Мисля, че е, ще бъде полезно да знаете, че ако има части от моя проекто доклад, по които депутатите не са съгласни с измененията, а по-скоро предпочитат е, първия вариант на комисията, нека да се придържаме към него. Но аз е, се запознах с всички ваши коментари и се надявам да продължим да работим открито, както до сега да работим конструктивно и се надяваме, че с такава положителна нагласа бих е, приканила и съвета да бъде също така положително настроен. Благодаря. Благодаря много. Първо ще чуем е, господин Луиджи Берлингер. Заповядайте. А, не, всъщност не искате думата. Добре, значи господин Енгстрюм. Заповядайте. Благодаря. Нека да започна с съгласие за последните бележки на докладчицата. Действително, работата върви много добре и а, постигаме съгласие по основните въпроси и съм доста убеден, че ще постигнем добро качество на регламента и най-общата посока. И така, а, свобода на изразяване – да, съгласен съм, че подадах едно такова изменение, както и други колеги. Много е важно това, но то по принцип не променя а, правото за търговската марка. Някой а, някои адвокати в областта на търговското право а, изопачава така нещата и а, това се случва всъщност в света понякога и е хубаво да уточним по този начин и да сме сигурни за това, което залагаме в законодателството. Сигурен съм, че ще постигнем и съгласие. Искам да отговоря на един въпрос, който зададахте и аз съм доволен от вашите е, изменение. Доволен съм от 23-то изменение, което вие предлагате по директивата, която е свързана с член 10. Предполагам, че има нещо подобно и в е, изменението на регламента. Комисията предлага уточнение да се каже, че не може да се използва чужда търговска марка и че подлежи на доказване а, происхода и качеството на стоката със съответната марка. Смятам, че е по-подходящо да се заличи всичко това. Или а, и по този начин ще подкрепим по яснението а, във връзка с свободата на изразяването, тъй като основната цел на а, правото за търговската марка е да защитим ползвателя а, и потребителя, тъй като дори и а, а, пиратските партии и хората, които са близки до това движение, са готови да приемат търговската марка, а, доколкото това се приеме. И това беше за свободата на изразяването също така стоките в транзит, да, това можем да приемем, ще постигнем споразумение. И един коментар искам да направя за малките а, пратки, малките пакети. Тук ще имаме а, мнозинство, но по този начин по никакъв начин не би трябвало да се препятства търговията, ако а, действително мътниците могат да а, а, задържат малки пратки а, с нетърговска цел от обикновени граждани, това наистина върви срещу а, основните принципи, които се опитваме тук да защитим. Не можем, ако не можем наистина да защитим а, търговията, ако няма как гражданите да има доверие на тази трансгранична а, а, пратка или на служителя, който винаги може да задържи негова пратка, тогава наистина не смятам, че а, вършим нещо полезно. Трябва да имаме предвид и електронната търговия. По-нататък друг елемент, който също не смятам, че трябва да е част от този регламент. Разбира се, търговските практики, търговската цел при обмена на стоки, е, тя естествено трябва да бъде регламентирана. Две възможности а, има при тези ситуации. Или а, измамен потребителя за Купил е нещо, обаче е измамен. А, няма никакъв смисъл потребителя да не получи дори тези а, фалшифицирани стоки. Трябва да се заложат и други а, неща в това законодателство. Не може човек да си поръча нещо през електронна търговия и а, то, понеже е фалшифицирано, не го получи и да бъде задържано от а, а, митниците. Разбира се, ние всички сме против а, фалшифицираните стоки. Аз не съм доволен от това как а, се развива ситуацията, но е много трудно а, от страна на митниците да се прецени дали нещо в пакета е фалшифицирано или или не. Също така искам да привлека вниманието на нашата комисия към общия факт, че са ограничени ресурсите на митниците. Е, вчера дори е, четах е, един вестник, и то на хартия, един приятен формат, където се каза, че във Франция последните десетилетия са спаднали наетите в митниците с 25%. Това е едно напомняне, че а, насякъде има ограничен брой служители в митниците. И в момента много малък процент от всички контейнери, а, които преминават през а, митниците, биват контролирани. Така че, ако и когато залагаме нови задачи за работещите в митниците, всъщност постигаме а, две неща. Или ще проверяват по-малко на брой контейнери, или напълно а, няма да вземат предвид това, което сме заложили. Не знам кой от сценариите е по-добрия, дали това да не отчетат а, заложеното от нас или да проверяват а, по-малък брой контейнери, но да, това са причините, поради които не ми се иска да разширяваме ролята на митниците. Мисля, че не би било продуктивно да се заложи тази идея. Но казвайки това, както каза и докладчицата, това е досие, което се опитва да постигне достойни цели, така че с нетърпение чавам, чакам по-нататъчната ни работа. Председателят госпожа Гало и а, ви поздравявам за вчера, тъй като имаше споразумение в триалога, така че това е положителна новина. Нещо, което парламента целеше от години и явно сега ще успеем с това законодателство. Но обратно към въпроса. Благодаря, господин председател. Ще бъда съвсем кратка по този въпрос. Както Сесилия каза, не всички изменения са преведени. Следователно, не можем да стигнем до същността на нещата днес. И на второ място, защото всички въпроси, е, с които ще се занимаем, за да търсим споразумение, бяха изброени от Сесилия. Днес след края на трилога за дружествата с колективно управление. Аз съм оптимистично настроена към марките. Знам, че както Сесилия, така и аз, така и останалите колеги сме свикнали да работим и съм почти сигурна, че ще постигнем споразумение по въпросите, по които все още има спор и които бяха изброени от Сесилия ще се опитаме да спазим времевия график и е, да се впишем в сроковете, които бяха предвидени от самото начало. Благодаря. Президента, я Благодаря. Господин председателю, аз също искам да подчертая, значението на доклада, изготвен от нашата колега. Като разбира се, имам предвид и измененията. Идеята тук е да се стимулира регистрирането на търговски марки на територията на целия Европейски съюз. Търговските марки да станат по-достъпни за предприятията. Тоест, говорим за нещо фундаментално. Усилията, които ние трябва да положим, следва да бъдат насочени към постигане на хармония между системата на Съюза и националните системи, тъй като между тях съществуват все още много разлики. Искам да се спра на три въпроса. Тях съм отразил и в измененията си. Първо, правата, проистичащи от търговската марка – трябва да се засили контролът върху транзитно преминаващите през територията на Съюза стоки. Това се подчертава и от докладчика. В окончателния текст трябва да има разпоредби, които позволяват на правоимащите да се намесят и митниците или други компетентни органи трябва да имат възможност да проверяват транзитно преминаващите стоки, за да се уверят, че всичко е наред. Тези права, т.е. правомощията на институциите трябва да бъдат упражнявани в полза на правоимащите лица, както и да бъдат упражнявани самостоятелно при необходимост от съответния компетентен орган. Тук виждаме една въпросителна. Искам да дам отговор на докладчика. На 12 юни тази година влезе в сила регламент 108 за защита на правата на интелектуална собственост чрез митническата дейност. И там се предвижда компетентните органи по-специално митническите, да следят за спазването на правата на интелектуална собственост при движението на стоки. Те имат право да извършват ефикасен контрол. И да предприемат действия в случай на нередности. Следователно, на границите трябва да се извършват проверки на преминаващите стоки. Това е единственият начин да се гарантира наличие на правна защита за правата на притежателите на такива права. Искам да кажа на докладчика, че влизането в сила на този регламент е много важно за нас. Важно е да се даде възможност на митническите органи да извършват проверки, включително по своя инициатива, на основата на оценка на риска. Зная, че в Белгия има възможност за извършване на такива проверки. Разбира се, обикновено се проверява някакъв малък дял, някакъв процент – като напълно възможно е да се създаде обективна система за контрол. Това е нещо, което докладчикът трябва да помни, когато се опитва да стигне до компромисна позиция. Разбира се, хубаво е да се стимулира законната търговия в интернет, но същевременно трябва да има възможност за предприемане на действия срещу имитациите – А имитираните продукти не само нарушават правата на носителите, но и от тях проистичат рискове за здравето на нашите потребители. Това е нещо, което многократно е казвано и ние като евродепутати не бива да го забравяме. Друг въпрос, който само ще засегна на фона на казаното от докладчика – Става дума за изменението, свързано с определението на търговска марка, лого, дизайн и така нататък. Мисля, че това, което чухме от докладчика е много интересно. И очаквам да видя на къде ще се развият дискусиите ни от тук нататък. Надявам се, че ще успеем да стигнем до компромис. Да, ще бъда кратка. Гласуването чака. Искам да кажа няколко думи само за измененията, които аз съм предложила. За мен най-важното е защитата на потребителите и потребителките. Виждам, че вие се опитвате да вървите в тази посока, но аз оставам с впечатлението, че потребителите и потребителките са е, изправени е, пред е, правни последици, които се оказват абсолютно неочаквани за тях. Например, при поръчка и закупуване на имитиран продукт, за които те не знаят, че са имитирани. А, освен това, това засяга и стоки с сходни марки. В всички мои изменения се настоява за по-голяма яснота. И е, лично аз смятам, че винаги трябва да се има предвид, че много често самите потребители не знаят е, дали продуктите са имитирани или не. Е, закупувайки ги, те не знаят, че са имитирани. обаче за тях проистичат правни последици. Да не забравяме, че има и правилник за е, пиратски продукти. Ние не започваме екс нихило, все пак трябва в по-голяма степен да защитаваме интересите на потребителите. Сега съседи има думата за заключителни думи. Благодаря и аз е, ще коментирам съвсем накратко това, което вие засегнахте. Благодаря ви на всички, че а, е, участвате активно в а, това важно досие. Първо към Крищен. Разбира се, че свободата на изразяване е изключително а, важно право и определено ще го имаме а, предвид. Не съм много доволна, че вие не сте доволен от моето изменение, но ще а, продължим да работим в тази посока. Приемам напълно а, вашите коментари за малките пратки. Е, към Мариела. Поздравления! Много добри са вашите изменения. От тук нататък заедно ще работим. Мистер Гаргани. Господин Гаргани, благодаря за изказването което направихте. Ще разгледаме наистина регламента за митниците. Ще видим какво има в него и какво все още бихме могли да направим в рамките на доклада. Разбира се, че това е важно, както вие казахте, да има ефективен контрол, компетентен контрол от митническите власти. И аз нямам никакво намерение да го поставям в какъвто и да било риск. Благодаря ви също за коментара за необходимостта за добро, от добро взаимодействие между ОХЕМ и националните органи. Това е нещо, което аз, на което наистина държа. И към е, Ивелин Карая. Разбира се, че защитата на потребителите е много важна. Аз разглеждам твоите изменения и смятам, че ще намерим добри компромиси и вашето пояснение беше изключително полезно. Благодаря на всички и нека да продължим с добрата работа и добрия дух на работа. Благодаря. Тогава следващия път ще гласуваме през ноември. А сега към а, точка 13 от а, дневния ред гласуване. А, първо имаме от господин Звивка а, доклад. Направо да гласуваме или искате да коментирате? Продължаваме с гласуването, значи. Чудесно. Нека гласуваме, както обикновено. Когато стигнем до измененията, няма да споменавам изме, а, въздържани въздържащите се. Аз обаче ще гласувам с ръка, тъй като картата ми не е в мен. Секретарията ще го чете. И това е единствено необходимо, когато няма ясно, яснота. Изменение 12 за, против, приема се 3 за, против, приема се 13 за, против, Приема се 14 за, против. Приема се 15 за, против. Тук ще трябва да променим. Петна... Е, проверим електронно гласуване, моля. 15-то изменение. So, 10 dafür plus Lichtenberger ist 11, 9 dagegen, Enthaltungen angenommen. 19 за, 9 против, приема се. Изменение 1 за, против, приема се. Изменение 4 за, против, приема се. Изменение 5 за, против, отхвърля се. 6 за, против, отхвърля се. 7 за, против, от... Приема се. Компромис 1 за, против. Приема се. Изменение 2 е, отпада. Изменение 8 за, против. Приема се 9 за, против. Приема се също изменение 10 за, против. Ще трябва да проверим електронно. Гласуваме електронно по изменение 10. 11 dafür, inklusive Lichtenberger, 9 dagegen, keine Ent за, включително с Лихтенбергер. приема се. Изменение 11 за, против, отхвърля се. И сега по становището като цяло, електронно гласуване. Gesafft, jetzt 19 dafür, inklusive Lichtenberger, einer dagegen, keine. 19 за, плюс а, госпожа Лихтенбергер, един въздържал се, 18 плюс а, Лихтенбергер 19, така че приема се. А сега а, имаме проект установище под формата на а, писмо. Кой е за? Кой е против? И така приема се. А сега към доклада от господин Стоянов, кредитните институции и банковите съюзи. Изменение 2 първо за против приема се. Изменение 14 за против отхвърля се. Изменение 3 за против Струва ми се, че имаше мнозинство, но нека гласуваме електронно по изменение 3. 14 dafür, 6 inklusive Lichtenberger dagegen. 14 за, 6 против, плюс Лихтенбергер, така че наистина има мнозинство. Изменение 4 за, против, приема се. Изменение 5 за, против, Приема се. 15 за, против. Приема се. 16 за, против. Мисля, че се приема. 17 за, против. Отхвърля се. 18 за, против. Отхвърля се. 19 за, против. Отхвърля се. 6 за, против, приема се 7 за, против, приема се 8 за, против, приема се 20 за, против, ще проверим електронно. Изменение 20. Гласуваме електронно. Yeah elf dafür, inklusive Lichtenberger, zehn dagegen angenommen. 20 а, гласували плюс госпожа Лихтенбергер. Приема се 21 за, против. Отхвърля се 9 за, против. Отхвърля се 22 за, против. Отхвърля се 10 за, против. Приема се 22 23, извинявайте, за, против. Приема се 24 за, против. Отхвърля се 25 за, против. Приема се 26 за, против. Проверявам електронно. Мисля, че имаше мнозинство, но нека да проверим. Гласуваме електронно по 26. Инклюзиве Лихтенберг. 11 за, плюс госпожа Лихтенбергер, така че се приема. 11 за, против, приема се. 1 за, против, приема се. 12 за, против, приема се. 13 за, против, отхвърля се. Проект установището като цяло, гласуваме електронно. Ja, ist egal, jetzt haben wir. Inklusive Lichtenberger 20 dafür, eine Enthaltung so angenommen. Включително с госпожа Лихтенбергер 20 а, гласа за, един въздържал се, приема се. А сега към следващия, следващата точка на от дневния ред, отново с под формата на а, писмо за, против, въздържали се. Пропуснах да попитам за а, правното становище, но преминаваме нататък за Майот. А, нищо ново. Потвърждаваме решението, което сме взели. Нека гласуваме за, против. Значи става въпрос и за трите. Сега едно по едно. Преминаваме към а, риболова. За, против, въздържали се. А сега за майот, но на Никан, за, против, въздържали се, приема се. След това имаме един преглед преработен текст за търговските марки, предложение да се приеме формулировката за, против, въздържали се няма, така че взимаме решение. Още един преработен а, текст, от който също Сперони е докладчик, връщането на паметници на културата, които са незаконно изнесени от територията на държава членка, за, против, въздържали се няма, след това още един преработен текст от господин Сперони, защита на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговите с тях. За, против, въздържали се? Няма. Добре. И това се приема. И така, приключихме с гласуването. Следва доклада на господин Рапкай. Имам няколко коментара. Ле, аз закъснях. И пропуснах изказването на Сесилия, защото разговарях с консулството. Тоест, говорих е, с представители на съвета, исках някои е, разяснения за това какво правят те и как ще работим до края на мандата на парламента. Може би ще ме попитате какви са впечатленията ми. Моите впечатления са, че до края на този мандат няма да стигнем до споразумение. Тоест, няма да има споразумение на първо четене. Това не се дължи на председателството на съвета, а просто не са стигнали до този етап. Това ми обясних. Първоначално въпросът е бил в дневния ред сред техните приоритети, но проектът е внесен по-късно, отколкото е било обявено и очаквано, и това е забавило процесите. И също има някои фундаментални разлики в позициите, например за правното основание. Те искат да променят правното основание, като изведат акта от приложното поле на процедурата за съвместно приемане на актове. Това няма да стане. Има и някои други въпроси. Въпросът за оценката. председателството на съвета може да се движи само с скоростта на най-бавните е, в Кирвана. И знаем, че не искаме това, но то е обективен факт, който ще забави целият процес. Значи няма да има напредък при литовското председателство. При гръцкото председателство, ако искаме споразумение на първо четене, до края на януари гърците трябва да са готови да водят преговори. Аз не мисля, че и това ще стане. Така че, естествено, ще оставим всички възможности открити, но поне моето виждане – че няма да има официално споразумение на първо четене скоро. И сега вече не сме под напрежение заради някакъв срок. За това мисля, че можем да си дадем време – Можем да си дадем време, за да разискваме измененията, предложени и от мен, и от колегите, защото трябва много да внимаваме поредица от тези въпроси. А, такова внимание се налага поради разликата в правните традиции и разликата в тълкуването. Припомням нещо, което господин Сперони каза на по-ранен етап от нашата дискусия – Нали, някои понятия не съществуват навсякъде. От тук и разлики в терминологията. Това въжи за редица сфери. Искам само едно да кажа. Бихме искали да направим акт, който да помага на хората. Непрекъснато говорим за ограничаване на бюрокрацията и прочи и прочи. И след това също говорим за ограничаване на бюрокрацията за предприятията. Но според мен трябва да ограничаваме бюрокрацията и за гражданите. Тук има някои изменения, които ме безпокоят, защото са прекалени в сравнение с моя подход. Някои от тях са много качествени, но има и други, които са в обратна посока. Далеч не са така амбициозни. Моето впечатление е, че някои от тези изменения ще ни върнат в миналото защото те някак прекалено много са обвързани с статуквото. Тук се поставят два основни въпроса. И те трябва да бъдат разисквани задълбочено. И двата. Единият е, ни бе осветлен от юристите лингвисти. Те казаха колко много трябва да внимаваме. Не искам никого да критикувам, но само да кажа, че е, когато използваме определена терминология, трябва много да внимаваме, защото немската терминология е различна от. Е, френската терминология е различна от немската терминология. И когато се превежда едно понятие буквално, когато използвате един термин на френски език, всъщност с него вървят традициите, правните традиции. Същия термин може да се използва в Белгия и в Люксембург, където също се говори френски, обаче там понятието може да е свързано с съвсем други правни последици. Това е фундаментален въпрос. Трябва да работим следователно, изхождайки от категории. Ако навлизаме в прекалено много детайли, в прекалено много подробности, то трябва да се занимаем задълбочено с законодателството на всяка държава членка. И това всъщност ще ни тласне по пътя към по-голяма бюрокрация. Второто, което искам да кажа на фона на поступилите изменения. е, че се провеждат разграничения от различни колеги по различни въпроси – регистри, недвижими имоти – които въпроси трябва да бъдат третирани различно от гледна точка на правни актове. И естествено това трябва да се разисква. Може би контрадокладчиците ще ни помогнат тук. Надявам се, че ще имаме време и ще се умеем да стигнем до решение. Може би е добре да работим с две категории към които да се подхожда различно. Например, регистрите на ражданията и свързаните с тях документи ще бъдат предмет на различна уредба в сравнение с други регистри, защото всичко това се отразява върху начина по който се уреждат на свой ред заклетите преводи и други подобни документи, заверките. Затова моето предложение е да си дадем необходимото време за по-подробна работа. Не мисля, че ще е полезно да разискваме тези детайли в голям състав. Мисля, че по-добре ще бъде да разискваме с докладчиците в сянка. Но, що се отнася до моята позиция по принцип и желанието ми да постигна компромис, за мен водещо ще бъде да улесним гражданите, да улесним тяхното ежедневие. Ако това не постигнем, няма смисъл да работим.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 този документ може да допринесе за свободното движение на е, трудещите се и на гражданите. Но, колкото по-важен е един документ, толкова по-сложен е той. И господин Раб Кай го обясни. Е, подробностите са сложни, трябва да бъдат обсъдени подробно. Важното е да се постигне баланс, за да се гарантира правната сигурност и е, за да е, се насърчи взаимното доверие, особено между гражданите. Много е важно документа да бъде балансиран, добре обмислен и удовлетворително да съчетава различни гледни точки. европейските органи и европейските школи е, трябва да бъдат обединени. Аз съм съгласен с е, подхода на докладчика. Хубаво би било да има формуляри на няколко езика, но трябва да се уредят различни въпроси. Например, отмяната на заварените копия. Но тук е, възниква проблем с правната сигурност. Например, е, не може да се прочете даде документ без да се знае съответния език. Е, трябва да се види каква е същината на документа, най-важното в него – Мисля, че тук трябва да бъдат включени и официалните документи. Трябва да бъдем внимателни, особено когато се опитваме да направим по-гъвкави някои правни разпоредби. Да не забравяме, че има разлики между държавите членки. И поради това Аз не съм съгласен с това наказателните регистри да бъдат оставани на страна. Иначе съм съгласен с докладчика и с. Благодаря, госпожа Лихтенбергер има думата. Бих се съгласила в много голяма степен с господин Рабкай целта е да има истинско подобрение за гражданите. Не можем просто да изложим едно празно заявление. Трябва да има осезаеми подобрения, що се отнася до признаването. Разбира се, всички сме наясно с трудностите свързани с подробностите. Разбира се, има а, проблеми, когато опрем до понятията в различните правни системи, могат ли да бъдат преведени, какви са връзките с другите правила и регламенти в другите държави членки Изобщо на европейско ниво смятам, че сме доста добре запознати с а, тези трудности, още повече в нашата комисия по правните въпроси, но има начини да се улесни живота на гражданите и наистина трябва да използваме тези начини. Що се отнася до трансграничните въпроси, съм се опитала да поясня, да изясня на мои познати какво трябва да направят, за да следват дадени процедури и след това разбирам, че признаването на акт за раждане е нещо трудно, може да отнеме 3 години през границата да се признае, защото трябва да има подписани различни заверени документи. Това не става бързо и не е ясно за гражданина защо е нужно. Е, може да се окаже трудно за децата, да забави започването на училище е, от тяхна страна. Е, други процедури, които се затрудняват, да се намери работа. Изобщо това е сценарий, в който ние като Европейски парламент трябва да се включим, да заявим своята позиция, да я защитим. Не се опитваме да подриваме която и да било правна система, просто искаме да улесним живота на тези, които това ги засяга директно. Това е което трябва да имаме предвид. Зная, че има много трудности в подробностите, но трябва да се придържаме към цялата тая обща насока, улесняване на процедурата, варианта с няколко възможности. Не е лоша тази идея. Трябва да разгледаме, трябва да отправим ясно послание за бъдещата процедура, да стане ясно, че се иска опростяване. Как да се а, изразя точно. Трябва да направим така, че всички граждани във всички държави членки да не гледат само на собствената си система като единствената пра, Правил на единствената съществуваща, за да може да се движат тези документи по-лесно в Европейския а, съюз. Благодаря, госпожо Лихтенбергер. Следва Луиджи Берлингер. Тук трябва да внимаваме. Например, когато се стигне до заверки, не трябва да смятаме, че те са нещо малозначително. Вярно, че това е въпрос, на който не се обръща голямо внимание. Той не е началните страници на вестниците, но ако искаме Европа да е единна, длъжни сме да предвидим такива условия за заверка, че да подпомагаме движението. Въпросът е от ключово значение. Съгласен съм с подхода на Бернхард. има политически компонент и той е отрешаващо значение за защитата на истинското гражданство на Съюза. Нещо, което ще позволи на всички да се движат в Европа и да бъдат признавани за европейски граждани, дори ние да имаме различни традиции в страните си. И дори да съществуват технически различия между нас – Значи, ако имате статус на собственик или на наследник или на завършил определено учебно заведение, трябва да улесним движението на всички тези хора в Европейския съюз. Съгласен съм с докладчика. Не следва да се стремим към унифициране на всичко – трябва да се опитваме непременно да превеждаме едно понятие от една правна система и да се опитваме да го наложим в друга правна система. Трябва да работим на основата на категории. В противен случай ще се натъкнем на пречки. Ако има разлика между немската и френската традиции, защото, да кажем, френската система се опира на Наполеоновия кодекс. Това е нормално. Дори и в е, рамките на една държава съществуват понякога различни правни термини. Затова трябва да си дадем сметка за мащабите на задачата. Сега за заверените документи смятам, че трябва да следваме подхода на Бернхард. Принципно трябва да подкрепим заверяването. трябва да можем да докажем всеки титул, който притежаваме, за да може гражданите наистина да живеят като европейски граждани и да се движат като такива. Смятам, че тук трябва да се придържаме към подхода на Бенхарт. Благодаря, госпожа Тайн. Ja, sehr geehrte Kollegen, ich freue mich zunächst, dass... Скъпи колеги, Радвам се, е, че докладчика ни запознава като цяло с терминологичните проблеми. Това обаче не е най-важният проблем, пред който ние сме справени в парламента. Ясно е, че на всеки език е, правните термини са различни. Измененията не са достатъчни и можем да се занимаваме е, през цялото време, с което разполагаме само с тях. Искам обаче да се спра по същество. В пленарна зала ние говорим за Юлия Тимошенко, обаче забравяме, че основната ни задача е да улесним работата на гражданите в ежедневието и да е, улесним всяка тяхна предприемаческа дейност. Това трябва да ни занимава е, първо и основно това законодателно предложение е да бъде прието или на първо четене в парламента, или е, след преговори в трилог. Ако е, се бяхме ограничили до първоначалните ни намерения, а именно ако се бяхме ограничили с това, което поиска парламента, т.е. хармонизиране на личните документи, щяхме още при трилога да постигнем резултат. Щях е, да бъдат отменени апостилите. Въпросът щеше да бъде уреден безпроблемно в трилога. Е, това заявява и докладчик е, в сянка от Народната партия така наречените законодателни регистри, т.е. свидетелствата за съдимост, също ще да бъдат уредени, също така и всички проблеми, всички документи свързани с гражданското състояние. Но законодателното предложение беше разширено и бяха включени документите за предприятията. А се знае, че никога няма да се постигне споразумение за предприятията, защото националните системи са много различни. Поне, доколкото аз знам, е, ние изхождаме от различни национални системи, както дружественото право, така и правото за прехвърляне на собственост. Разликите между държавите членки са толкова големи, че трябва много време, за да се постигне споразумение за е, унифициране. Има неща, които не могат да бъдат е, транспонирани от един правен корпус в друг. Верно е, че е, в Германия съществува принципа на абстракцията, трябва ли е, да унищожим нашата национална система, за да унифицираме удостоверенията за раждане. Това значи да подпишем смъртна присъда на Европейския съюз. Още повече като имам предвид настроенията на гражданите. Мисля, че това законодателно предложение трябва да се преразгледа. Това е предложение към докладчика към комисията. Нека да го ограничим е, е, само до документите на отделните лица и тогава ще се постигне някакво съгласие в трилога. Ще има процедурни улеснения за гражданите, които така и още не са разбрали защо до сега няма многоязични формуляри защо е, така наречените технократи по министерствата и по офисите не могат да постигнат споразумение по е, многоязични формуляри. Нека да се постараем да постигнем осъществими резултати и е, депутатите е, в Европейския парламент, които ще дойдат след нас, ще се занимаят с по-сложните въпроси за прехвърлянето на собствеността, правата на предприятията. Знаем какво става, когато навлезем в подробности. В момента аз говоря за подробности. Става въпрос за признаване на официални документи, не става въпрос за промяна на материални права. Ако трябва да се постигне промяна на материални права и ако това е целта на докладчика, тогава ще бъде много по-сложно, защото държавите членки не могат да променят националното си материално право. Това е повече от ясно. Е, като докладчик в сянка ви приканвам да помислите и да прецените дали няма нещо, по което да се споразумеем. Например, отмяната на постилите. Говорим за прости неща – е, документи е, за отделните лица. Когато има удостоверения за раждане по две-три страници, тук можем да постигнем съгласие. Но когато в текста има 20-30 страници от обичайното право в Великобритания, например, ние не знаем е, какво точно става. Нека просто да признаем, че това не може да се униформизира. Нека да ограничим приложното поле за да постигнем съгласие по време на мандата на настоящия парламент, а нека по-сложните въпроси да останат за депутатите в следващия парламент. Джузепе Гергани и след това ще дам думата на комисията да отговори на въпросите. Джузепе. Искам да използвам тази възможност, за да подчертая качеството на този а, доклад, политическия подход. И не говорим тук за нещо, както каза госпожа Тине, за което е в ръцете на, на служителите или на избраните лица, избрани от чрез гласуване става въпрос а, нещо, което не веднъж беше казано от а, докладчика. Той казва, че няма да се проведе необходимото в рамките на този а, мандат на парламента и това е жалко, защото ще бъде използвано от евроскептиците по време на изборите. А, смятам, че наистина трябва да се подчертае важността на темата. Не веднъж се е повдигано това преди като въпрос и а, тук копираме и до завещания и така нататък, но а, пък в случая говорим за хора, които са добре, живи и здрави са, а, не е нужно да чакаме докато имат а, завещание. И съм съгласен с докладчика, че трябва да използваме всички възможни усилия, да приключим работата колкото може по-скоро, наистина е, може да се окаже фундаментален въпроса по време на избирателната а, кампания, когато се концентрираме върху факта какви трудности имат хората в Европа. Благодаря. Комисията има въп... думата сега. Госпожа Тине а, зададе въпрос. Кой е тук от името на комисията? Заповядайте, имате думата. Благодаря. Комисията би искала да подчертае, Както всички знаят, това предложение не е за припознаването на документите в която и да било конкретна държава членка, а чисто и просто да се улесни живота на гражданите до степен, че те да не е нужно всеки път да използват апостил за всеки един документ, който проистича от държавата, в която пребивават или в която са родени. И а, тук става въпрос за документи за гражданския статут на хората и свързани с а, правото на собственост. Принципът е същия. За да се улезни а, непрепятственото движение на гражданите и предприятията, като първа стъпка, като първи етап, се опитваме да осигурим а, не за да... Опитваме се да направим така, че да не е необходимо всеки път да получава този печат, този апостил. А, и единствено и само тогава, когато а, съответните приемащи власти не са сигурни в автентичността на документа, да се предприемат последващи стъпки. Предложението а, и всъщност цели да, да няма необходимост от апостил или а, заверени документи и така нататък. Ако да речем става въпрос за един документ за покупко-продажба на къща или, а, да речем, брак или раждане, акт за раждане, няма разлика. Предложението не цели да хармонизира каквото и е да било материално-правно естество или някакви основания или каквото и е да било за да може един орган в държава членка да припознае а, един обществен документ. А, наистина нищо общо с а, материалното право а, на държавите членки, нито за гражданско-правни, нито за економически въпроси. Чисто и просто става въпрос за позвол за това да позволим на гражданите да се движат свободно, предприятията да се установяват в други държави членки, когато е необходимо да показват документ от друга държава членки, членка, да не е нужно да има някакъв специален печат, апостил или каквото и да било. Не става въпрос за хармонизация, не става въпрос за хармонизиране и определяне на някакъв вид законодателство на ниво държави членки по никакъв начин. Бернхард. Искам да кажа още нещо за сроковете. Дали ще стигнем до споразумение до края на този мандат? Е, малко съм песимист, но съм оптимист, че ще стигнем до споразумение в крайна сметка. Ако сега съм песимист за това, че ще стигнем е, до споразумение до края на мандата, е заради съвета. Сега не е ново с това, че имам песимистични виждания. Lass uns doch beschränken und lass uns das machen. Някои колеги казват, че трябва да ограничим приложното поле и да се съгласим с съвета. Ако така ще подхождаме, ако трябва всеки път да се съобразяваме с съвета, то ще се откажем от политиката си. То съветът всеки път иска така да постъпим, но аз не бих желал да се съглася. Проблемът не е при нас. Просто споделих с вас своите впечатления. Искам също да подчертая, че съм говорил току-що с литовското председателство. Нямам впечатление, че те искат да забавят процесите. Поисках честно да ми кажат как стоят нещата в съвета. И техните впечатления съвпаднаха с това, което аз бях формирал като впечатление и с опита ми. Да, значи казаха, искаме да направим нещо, но, но и пак но. Това означава, че можем да си дадем време, за да се разберем на къде да вървим. Първоначално трябва да оставим открити възможностите. Щом те имат желание да седнат на масата за преговори, тогава трябва да започнем да защитаваме интересите на гражданите, но нека най-напред видим дали ще можем да стигнем до този етап. Междувременно трябва поне да свършим своята работа и да докараме нещата до първо четене. Не съм съгласен, че трябва да ограничим собствените си усилия повече или по-малко до статуквото. Въпросите могат да бъдат обсъждани с контрадокладчиците. Всички които се изказаха и особено контра докладчиците от другите групи, с изключение на АЛДЕ, оставят у мен впечатление, че подкрепят моя подход, а не някаква друга линия на поведение. Затова не виждам причина да променяме подхода си. Трябва да анализираме трудностите, да видим къде има възможности за постигане на напредък – има възможности и варианти в измененията. И някои от тях биха допринесли за ускоряване на моя подход. Трябва внимателно да анализираме последиците от възприемането на всички предложения. Затова, може би, е добре да седнем заедно в по-ограничен състав да погледнем внимателно различните понятия и различните възможности за движение по тях. Трябва също да помислим дали не можем по някои въпроси по-бързо да постигнем резултат, отколкото по други. Това ще стане на следващата среща с докладчиците в Сянка. Председателят, благодаря. Сега можем да продължим. А, господин Карим, виждам, че вземате думата. Искате думата. Господин председателю, много се радвам и ви благодаря, че ме допускате да се изкажа на този етап от работата на комисията съвсем кратко по три въпроса. Първо, процедурата на жълтия картон. Искам да обърна внимание на комисията и на колегите, че за втори път сме изправени пред тази фигура а, от националните парламенти в контекста на субсидиарността. 20 гласа бяха получени и това превишава прага необходим за започване на процедурата. Е, по реда на член 38а, парламентът не може да вземе решение по досието, докато комисията не е взела отношение към жълтия картон. Разбирам, че колегите е, в комисията Либе няма да гласуват е, в близко бъдеще, което ще даде възможност за реакция. И ми се иска чрез е, комисията да приканим Европейската комисия да се яви на ноемврийското ни заседание, за да ни даде актуална информация и разяснение за решението си, след като то бъде оповестено пред националните парламенти. Това искам да кажа по този въпрос. Сега да премина ли към другите два въпроса или бихте искали на този етап да чуете изказвания от други колеги? Ами, необичайна е процедурата. Необичайно се вписва в дневния ред. Беше насрочена за днес след обед, но трябва да решим проблемите, т.е. поне да поговорим за тях. Съгласни сме да поканим Европейската комисия и да чуем информация. Мисля, че не е грешка да се спрем на проблемите на субсидиарността. Какви са другите два въпроса? Накратко. Господин председателю, вторият въпрос е свързан с срока за по-доброто законодателстване, доклада за по-доброто законодателстване. Е, от е, гледна е, точка на съобщението искам да се изкажа. Съобщението на комисията би трябвало да се остави срокът за изменения, но само във връзка с съобщението. И за това предлагам срок 12 часа на обяд на 28 ноември. Да възприемем този изменен срок за внасене на изменения. Ами това е от точка разни. Хубаво. А, аз съм съгласен, ако няма възражение. А последният ви въпрос, ами господин председател, вие сте повече от любезен. Последното, което искам да кажа, е свързано с брошурата за оценката на въздействието, по която се работи в момента. Тя е, на някакъв етап ще влезе е, на заседание на конференцията на председателите на комисиите. Обръщам ви внимание, че трябва да има гласуване днес след обед и няма да мога да присъствам на вашата работа. И за това е, съм много благодарен за това, че ми давате тези възможности. Това го обсъдихме вчера на заседанието на координаторите. Получихме предложение, ще ги изпратя на политическите групи с искане за бърза реакция и след това ще предадем е, становищата по-нататък, докато стигнат до конференцията на председателите на комисии. Мисля, че това е обичайният ред. И сега Господин Сайер, последната точка от тази част на дневния ред. Искам да благодаря на всички колеги, които работиха по доклада. има изменения, които са предложени. Някои от тях са мои, но и други колеги. Например, на колегата Рабка и също има изменения. Целта е да се подобри качеството на текста, за което разбира се аз съм ви много благодарен като цяло, повечето от измененията в тяхното мнозинство са допустими. Не винаги формата е точно такава, каквато трябва да бъде, но ще се постигне компромис. Важното е посланието, което се отправя и причината, поради която се предлагат изменения. Е, единствените изменения, които аз не бих подкрепил, са тези, е, които е, биха искали да отслабят още повече текста като препоръка за докладчиците, критерии и насоки при преговорите. Е, някои казват, че трябва да, се, да не се дават съвети на докладчиците, те трябва да бъдат напълно свободни всички комисии са взели отношение по този въпрос и е, тези, които са склонни да гласуват в тази посока, искам да кажа, че препоръките, които ние правим, е, не са задължителни, т.е. дава се възможност за гъвкавост при водене на преговори, т.е. това с нищо не ограничава някого, а по-скоро е, му се е, внушава посоката, в която трябва да върви. Има различни мнения, различни комисии са взели отношение, особено тези, които работят основно е, в областта на делегираните актове. Е, е, е, съвсем логично много комисии проявиха жив интерес, различните комисии имат различна практика, но като цяло има една обща насока, с която аз съм готов да се съглася, за да се запази целостта на текста. Ако има специфични препоръки, които проистичат от специфичната им област, околна среда или рибно стопанство или селско стопанство или каквото и да било, аз ще бъда уведомен и ще направя добавките преди да приключа работата по текста. Искам да кажа е, е, че не бих е, съчетал този доклад с преговорите по многогодишната финансова рамка. В момента такът преговорите, изменете на господин Рабкай са добри, обаче ние не можем да предпоставяме резултата от преговорите и не можем да ги включим в момента. Ако нещо междувременно се случи, ще имам предвид. преди окончателното е, изработване на текста, искам да кажа, че докладът Omnibus 3 вече беше прият от комисията. Ние можем да... Ние го приветствахме малко изпреварващо, но още не сме разгледали подробно въпроса. Въпросът е сложен. Мисля, че трябва да предвидим бърза процедура по него, за да предприемем инициативи преди да изтече мандата ни. И е, в заключение е, по делегираните и законодателните правомощия, мисля, че това е категорична позиция от страна на парламента, която е правилна, не само да даваме е, съвети на нашите докладчици, докладчици сянка и на който и да е било, който води преговори, но да има и ясен възглед за останалите институции, защото в момента има интернационален е, разговор по този въпрос. Ние заявяваме в каква посока иска да върви парламента, поне намеренията ни да са прозрачни и не знам дали можем да постигнем нещо повече. Още веднъж благодаря на колегите, благодаря за компромисните изменения. И имаме време е, до края на тази седмица. Всеки е, може да прецени доколко идеите му са отразени и доколко е удовлетворен или не. Благодаря. Благодаря. Няма желаящи да се изкажат. А не, всъщност е, от господин Рапкай съвсем накратко и е, основно с цел да подчертая част от казаното току-що. При моите изменения нямах за цел да променям а, е, из основи подхода на докладчика, а по-скоро да го подкрепя. Това казах и самото начало. И разгледах и а, предложените от другите изменения и не смятам, че наистина става въпрос дори за намиране на компромис, като а, с едно изключение Джозеф Сайер а, спомена а, едно изменение със съвсем различен подход. Останалите а, голяма част от измененията вървят в същата посока. Просто става въпрос да видим а, какво е най-доброто от тези решения като предложения, а не да търсим компромисно решение. Чисто и просто трябва да погледнем и да видим кое е по-подходящо и да уточним всичко това. Две неща са важни за мен тук. разгледах литературата по тази тема и имам наистина една голяма загриженост. Сега толкова много се пише за методите, че и начина на публикуване, че това води до липса на прозрачност Това, което трябва а, да видим при това институционално споразумение, е да видим как може да се подкрепи и да се укрепи а, работата на парламента. Нищо това не е това не е окончателно, но трябва да видим как да се подобри. Да речем, Европейския съюз може да има постоянни докладчици по законодателство определените комисии, защото при тези промени а, рискуваме да нямаме нужната последователност. Видях и идеи за това, че трябва да има конкретни парламентарни комисии за въпроси от този а, род. Това не е нещо, което аз предлагам, просто иска да го дам като пример. Казахме, че е много важно за парламента е, е, е, да отстоява, много е важно за парламента да отстоява а, своята позиция спрямо съвета и а, комисията и смятам, че трябва да сме по-взискателни към комисията, що се отнася до а, логиката на предложенията. Ето защо аз съм направил тези изменения като предложение за дискусия и така на базата на съдебната практика на Европейския съд. Можем да видим кое е нужно, кое не е и да бъдем по-взискателни на базата на всеки отделен случай от страна на комисията. Що се отнася до едно от моите предложения за изменение, мисля, че 9 беше, където говоря за финансовата програма. Вие казвахте, че все още преговаряме по нея, международната финанс, многодишната финансова рамка, но тези преговори съвсем скоро ще приключат. И това ще бъде част от дневния ред на предстоящото заседание. Имало е напредък в последния триалог, доколкото разбирам а, и не трябва да предрешаваме окончателния резултат, но все пак става въпрос за няколко седмици. Няма нищо лошо а, в това да включим необходимото тук, после можем да изчакаме. Also da könnte man unter Umständen auch äh, noch ein bisschen ein paar... Освен ако не а, отложим с необходимия срок. Може би, е, след като видим резултата, можем да поработим на основата на моето предложение, просто като изходна точка. Това беше моето предложение. Благодаря. Господин Стар има думата. Благодаря. Благодаря на колегите за изказванията. Наистина не, няма противоречие между нас няма несъгласие. Аз говорих за текста принципно и съм напълно готов да приема най-добрите формулировки а, сред тези, които са предложени. Що се отнася до о, о, о, постоянните докладчици. Има различни практики в различните комисии и в предишни а, доклади съм се опитал да въ... опитвал да въведа а, някаква съпосочност и срещнах много а, сериозна съпротива. А, понякога има двама докладчици за а, една и съща идея, в други случаи се разпределят по а, друг начин. В различните комус, комисии има различен начин по който се разпределят а, темите. Не бих. А, не бих настоявал за нова логика. Може новия парламент да има нови а, препоръки в тази посока, но тук също предисторията и а, допълнителната информа, информация, експертни, експертните а, становища, самите експерти, те са повод на постоянство. Също при тях можем да търсим някакво а, постоянство с цел последователност. Следващия момент а, а, разглеждаме а, е, приложение 7 в преговорите, така че би било малко прибързано да, да говорим за това на този етап. Виждам вашите изменения в тази важна част на текста. Благодаря. Благодаря. Благодаря сърдечно. В такъв случай следващия път ще гласуваме по този въпрос. Така. До тук бях разискванията днес сутринта. Ще проведем изслушване по единия патент. 3.30. Не 3, както е обичайно, 3.30, но много ми се иска да бъдете точни, затова ви моля да бъдете тук в 15.30, за да започнем на време.